Искам да благодаря на всички, които участваха в работата по този въпрос. На моменти ни беше трудно, но в крайна сметка си струваше. Благодаря на всички. Too, Благодаря, госпожо Дебрун. Благодаря на всички. Дебата по тази точка е закрит. Гласуването ще е утре в 12. А сега директивата за пакетни туристически пътувания. Господин Дали, имате думата. Господин председател, почитаеми депутати, Благодарен съм за възможността да ви, да ви запознае с работата на комисията по преразглеждане на директивата за пакетните пътувания. Във времето, когато бе прията директивата 990 година, пакетните пътувания бяха най-разпространения тип е, е, туризъм. От тогава пазарът се промени значително. Разработването, развитието на интернет даде възможност потребителите да резервират пряко от туроператорите, е, самолето, е, превозвачите, хотелите, още повече е, появат хората и разпространението на е, нискотарифните е, превозвачи също промени е, картината. Сега вече има много повече избор на туристическия пазар. Днес пътниците организират сами своите почивки, вместо да купуват предварително формирани пакети. Това доведе до намаляване броя на потребителите, които всъщност имат защита, когато отиват в вакансия. Съществуващата директива създаде и неравноправни условия за е, туристическия бизнес. Някои оператори са обхванати от директивата, други не, макар да продават същите или подобни продукти. Освен това, минималната хармонизация по силата на директивата всъщност доведе до правна фрагментация в държавите членки. Това означава, че сегашното законодателство законодателство вече не е актуално. Ето защо комисията лансира един процес на оценка на въздействието за възможно преразглеждане, с цел възможно преразглеждане на тези директива за пакетните пътувания в края на миналата година. В резултат на това проучване е, комисията публикува е, е, едно резултати, които за динамичните пакети в през ноември 2009. Също времено започнаха консултации с обществеността за преразглеждане въвеждане на директивата. Консултациите приключиха в началото на 2010. Сега комисията разглежда над е, стотици е, е, становища, мнения, които ще послужат за основа на оценката на околната среда. Ще да обясня обаче какъв е водещия принцип в цялата тази работа. Първо, високо ниво на защита е, е от ключово значение, ако искаме потребителите да имат доверие в, тури, в туристическия бранш. Второ, вътрешния пазар е, и по-скоро трансграничните е, покупки на продукти е, все повече зачестяват. Ето защо е, може би е добре да се обоснове повече хармонизация е, в съответно законодателство на държавите членки. И накрая, може би е необходимо по-равноправни условия да се предоставят за е, тези фирми, които продават такива пакети. Комисията предложи изменения в началото на 2011 парламента, основните предизвикателства ще бъдат да се определи приложното поле на директивата. Комисията ще огледа възможностите да решили приложното поле на директивата, така че тя да включи повече е, по-разнообразни договори е, за такива продукти, включително динамичните пакети. Е, това ще промени тази тенденция на намаляване броя на защитени туристи по време на вакансията би трябвало да бъдат доизяснени за задълженията на съответните страни при договор и комисията ще проучи ползите и недостатъците да се въвед... от въвеждането на някаква такса върху налог върху етикет. Е, етикет е, на е, продуктите, туристическите продукти. В началото на 2009 комисията публикува е, независим доклад, който разглежда различни възможности за е, решаване, е, преодоляване последствията от банкрути на отделни фирми за закупилите продукти. Това ще послужи като база на оценката на въздействие и преди края на 2010 е добре резултатите да дойдат за обобщаване в парламент парламента. Е, благодаря сега господин Шваб за две минути има думата. Господин председател, от името на моята е, група е, благодаря на комисаря Дали за това, което обясни и за това, че се очаква преработване на директивата от 2000, до 2011 година. Мисля, че това е съвсем навременно. Е, трябва да използваме този прозорец, тази възможност, но разбира се, е, възникват редица е, проблеми, свързани с пакетните, пакетния туризъм и коректното информиране на, на туристите. Това е, дава възможност на, на е, туристите, препращат е, ги към допълнителни линкове, възможности, оферти, все по-привлекателни и ефтини, нискотарифните самолетни, нискотарифните превозвачи също предлагат пакети, които осложняват картината с това, че потребителя наистина се оказва незащитен е, е, в правно отношение от е, рискове, трябва да си поставим и въпроса дали правата на пасажирите на полети и на, на купувачите на туристически продукти не би трябвало в дългосрочен план да бъдат е, е, решени по някакъв начин. И накрая, е, наистина комисаря Дали спомена, че националните различ, различните оценки мерки, различните е, е, дейности на туристическите бюра. В много случаи техните дейности са засягат е, няколко страни, те са е, раз, различни, имат много посреднически услуги е, и дейности, свързани с тях. Би трябвало просто да се разберем в Европа за общите принципи, на които ще действат тези туристически бюра. Разбира се, е, ясна е, е, нарастващата роля на интернет е, за заявки, и регистриране и запазване на такива продукти. трябва да помислим как да се защитат правата на потребителите и по този начин. Благодаря. Кали, два минути и половина. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин комисар, този дебат е много важен. именно в този момент за бъдещето на туризма. Много често напоследък се оказва, че хората отиват във вакансии, след това не могат да се, при... да се приберат, защото има проблеми с авиолиниите, и остават далече от семействата си и няма информация за това как да се как могат да се приберат, е, няма никой, който да е отговорен за информацията, няма телефон, на който да могат да се обадят и няма е, никаква информация за това как да искат комп... някакви правни мерки за защита да бъдат приложени след като се върнат от дома. Много проблеми с, от, свързани с директивата за пакетните пътувания бяха идентифицирани от преди много време. Необходими са ни повече е, е, закони за защита на потребителите. Фактът, е, че все още не е променена тази директива и факта, че нещата са се променили толкова и че вече хората не използват пакетни оферти, че 40% от хората вече сами си правят резервации по интернет. На практика те стават сами свой пътнически агент. И самия факт, че не са взети пред всички тези промени, е, показва, е, че трябва да се направи нещо. Трябва да е ясно кой е отговорен в различните ситуации. Е, трябва да се предоставя ясна информация. Потребителите трябва да знаят откъде да намерят тази информация. Председателят, господин Келин, бихте ли говорили малко по-бавно, за да могат е, преводачите да ви следват, но същевременно с това е, и да приключите по-бързо? Господин Кели, по настоящото законодателство няма е, яснота кой е отговорен, дали авиолиниите или пък е, дадено летище и така нататък. Информацията е съвсем неясна и нейните потоци също са неведоми. Именно заради това потребителите трябва да бъдат добре информирани за своите права и как могат да искат тяхното приложение. Много трудно е, например, да се намери службата за подаване на жалби на една авиокомпания. Именно заради това смятам, че трябва да се вземат предвид основните принципи за грижа на, за клиентите. Държавите членки трябва да са длъжни, освен това, да информират гражданите за новите закони. И накрая още едно предложение. Колко струва един билет за самолет? Много често виждаме а, цени, в които не са включени един куп данъци и такси за билети, за използване на летището и прочие и прочие. За това е добре още от самото начало е, гражданите да имат е, е, достъп до крайната цена. Благодаря, госпожа Майснер. Има думата за 3 минути. председател, дами и господа, господин комисар Дали, от името на Алде искам да ви приветствам в нашата зала. Вие заявихте, че ще ревизирате или поне планирате да ревизирате този текст. Това са отлични новини. Можем всъщност да се радваме, че живеем в Европа, дами и господа, и не бива да го забравяме, защото тук в Европейския парламент можем да дискутираме как може да се пътува с любимци, домашни любимци, с всякакви малки животинки, които отглеждаме. От друга страна пък да се защитават и потребителите. Но, в крайна сметка, нека се фокусираме върху хората. Искаме те да могат да пътуват, да има свободното им предвиждане. Преди 20 години имахме една директива за пакетните пътувания, разчитахме на нея. Това означаваше, че човек може да пътува и страни в Европа, да ги разглежда и има покрити защитени права. Бях информирана какво мога да очаквам пътувайки и по никакъв начин не се притеснявах. Всичко работеше, ако не работеше, то тогава получавах компенсации. Сега обаче какво се случва след 20 години? Нещата не стоят така. Има много промени. И много често сега а, хората си м- запазват своите пътувания по интернет което остава много дубки в а, техните застраховки. Говорихме с комисаря по транспорт, ставаше дума тогава за Sky Europe в Словакия, за нискобюджетните полети, защото те оставят своите пътници някъде по пътя и е, те не могат да се придвижат нататък. Тоест, а, е, запазваш нещо по интернет, но от друга страна не си защитен. А искаме хората да могат да се придвижват из цяла Европа, да а, е, се радват на свободното си време. Така че, ако има някакви пробови, пробиви в системата, що се отнася до защитата на потребителите за гражданите в Европа, то тогава наистина имаме нужда от един преглед на директивата за пакетните туристически пътувания. Трябва да се замислим дали за пътниците с, с самолети. Не трябва нещо по-специфично да се запише. Очаквам нашата дискусия с голям интерес, защото не искаме само любимците да могат да пътуват свободно, искаме семействата да могат да пътуват свободно със своите деца из цяла Европа. Благодаря, госпожа Брепълс. Eh, Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Господин комисарът вече каза, правните рамки не отговарят на реалността. Защото когато пътуваме, всички се убеждаваме в това. И това води до неприятни преживявания не само на пътуващите, но и на пътническите агенции. Онези, които се защитават от сегашната директива, е, са все по-голям брой, защото все повече пътуват. Вече отдавна призоваваме за преразглеждане на тази директива. Възможните решения са ясни. Е, вече привършиха консултациите по този въпрос. Крайно време е да а, е, разсечем гордиевия възел. И а, бих а, била благодарна, ако комисарят а, отговори конкретно на конкретните въпроси. Първо, трябва да се изясни обхватът на директивата и той трябва да се разшири, защото потребителите сами много често създават пакети за пътуване. Неодавна станахме свидетели на проблемите с Евростар. Хиляди пътници се изблъскаха с трудности, защото не получиха компенсации за хотелските си разходи. И смятам, че всичко това трябва да бъде отразено и отчетено в новата директива. Не трябва да забравяме и факта, че пазарът е много разнообразен и поведението на пътуващите в различните страни членки е, значително е, се различава. Отличава се с голямо разнообразие. Съществуват разлики в националното прецедентно право. Туроператорите, например, трябва да бъдат ясни техните права. През 2007 година комисията говореше, че ще ни даде последваща информация за това как действа този отрасъл. Не знаем обаче какъв е резултатът от всичко това и какви решения са взети. Призовава се за специални знаци за защита на пътуващите. Какво е мнението на комисията по този въпрос? Друг въпрос е какви са отговорностите и правата на туроператорите. Защото потребителите получават богата информация от интернет, но тази информация не винаги е вярна, напротив, някога тя вреди на пътуващите хората много често се случва да наемат хотели и стаи, които всъщност не съществуват. Всичко това трябва да бъде много по-ясно уредено. Същото се отнася и до въпроса за банкрутите. Необходима е по-добра защита на пътуващите, които са засегнати от банкрутите на туристическите компании, особено като имаме предвид опитът в Белгия и Холандия, специално внимание трябва да се отдели на трансграничното купуване на вакансионни пакети. Не трябва да се обърне внимание и за информацията на потребителите относно цените. Цените трябва да бъдат, да включват всичко, да няма нищо скрито. Всички сме съгласни по този въпрос. Трябва да бъдат изяснени правата на потребителите, що се отнася до ползването на услуги за пътуване. Същото се отнася и за задълженията на операторите. Надявам се, че всички тези въпроси ще бъдат решени в най-скоро време. А сега господин Билан за две минути. Директивата на Европейския съюз за пакетните туристически пътувания ни връща към 90-те години, когато бе изготвена. Тоест, това е една директива, която е на 20 години. Тогава всъщност имаше а, един пакет, беше изключително популярен. Това беше двуседмично а, пътуване, избрано по каталог, посредством агенция. Тази директива предвижда защитни мерки за потребителя. Тоест, изисква се една прозрачност, дава се възможност да се прекратят взаимоотношенията с агенцията, както и защита на потребителя по време на пътуване. Последните 20 години обаче настъпи една пълна промяна на бизнес модела, както и нови е, начини на действие на потребителите. Аз самият е, си запазвам е, отпуската посредством интернет. Правят го и много други от нас. 23, извинете, 23% от европейците го правят. А в Ирландия, например, над 40% от хората използват интернет. Две трети от е, отпускарите, от почиващите купуват по интернет услуги и всъщност не знаят, че защитата на техните интереси е много по-ниска, отколкото при а, е, закупуване е, на услуги от агенция. Така че всъщност трябва всички да сме много удовлетворени, че Европейската комисия се захваща с този въпрос, тъй като 20 годишна директива наистина е устаряла директива. Надявам се от комисията да чуя тази вечер кога точно се очаква да бъде ревизирана тази директива и какви ще бъдат промените, които ще настъпят. Не би трябвало Европейския парламент да говори единствено и само за е, електронната търговия, ползването на интернет, е след това да не може да предостави защита на онези, които се възползват от тези електронна е, търговия. Господин Молцер, минути половина. Господин председател, е, Разликите не са само по отношение на защитата на потребителите, разликите са по отношение на използване език, което затръ... представлява трудност. Преди 15 години бяха създадени разпоредбите и тяхната преработка не е достатъчна, въпреки че тя беше направена. Разбира се, и самите потребности за пътуване се различават от една страна в друга. Ето защо, че не, не можем всичко да обединим под една шапка и да го уеднаквим. Ако искаме ам, операторите, туроператорите да поемат по-голяма отговорност, трябва да измислим други правила. трябва преди да сложим ред в електронната търговия на туристически услуги, да подведем под отговорност самият туроператор. В Гърция видяхме, че има стачки, които могат да се разпространят и в други държави членки и това да се отрази върху туризма. Знаеме, че тази година е една критична година за туризма в Гърция. И какво ще се случи, как защитим потребителя в случай, че една държава изпадне в несъстоятелност? Господин Коза за две минути. Благодаря, господин председател. Искам да насоча вниманието ви към следния случай. Господин Калас, по време на своето изслушване Той подчерта един много хубав принцип, а именно свободното движение на хора. Той каза, че това е едно от най-важните основни права. Тук се говори и той също спомена, че трябва да бъдат уеднаквени всички права по отношение на различните видове пътувания. Имаме нужда от един харта, имаме нужда и от единна система в тази област. Сред приоритетите на Испанското председателство също е заложена тази тема. Защо тази тема от такова изключително значение? Защото директивата, която вече на 20 години не взима под внимание правата на хората с увреждания нито при а, пакетните пътувания, нито при индивидуалните пътувания. Правата на хората с увреждания въобще не са взети предвид. Ето защо трябва да създаде една единна харта за правата на пътуващите. Тогава ще бъдат включени правата на хората с увреждания. И това ще даде възможност те да търсят правата си в случай на някакъв проблем при осъществяването на пакетните пътувания. Така че всеки един потребител, всеки един човек да има право да се движи свободно в рамките на Европейския съюз. Благодаря ви, мис госпожа Тикао. Благодаря, господин председател. Господин комисар, директивата за туристическите пакети обхваща услуги за транспорт, за хотелски услуги и установява правата на потребителите и отговорностите на агенциите и туроператорите, доставчици на туристически услуги. Директивата от 1990 година не взима предвид а, такива подходи, като примерно купуването на туристически услуги онлайн. 20% от европейските домакинства сега купуват а, а, пакети а, от а, веб е, сайтове. Директивата трябва да бъде преразгледана, за да може да отчете динамичните пакети. Потребителите трябва да бъдат е, информирани относно своите права за всички предложения, за цялата оферта и за всеки нейни елемент. Мисля също така веб страниците, които предлагат туристически услуги, да бъдат сертифицирани. По този начин може да се установи винаги самоличността на доставчика и ще се гарантира, че информацията е достоверна. Предложението на комисията през 2000, направено миналата година по отношение на динамичните туристически пакети, показва, че пропорцията, делът, делът на а, услугите, които се купуват по интернет, е, е, е, е нараснало с още 12%, макар че тяхната стойност е само 25%. 65% са преки покупки чрез е, било а, е, на билети, самолетни или пък от а, туристически агенции, било а, от други агенти. туристите предпочитат тези динамични пакети, защото те предлагат по-голяма гъвкавост, по-низки цени в сравнение с традиционните пакети или пък защото просто те не могат да намерят традиционни пакети, които да отговарят на нуждите им. Плащанията за тези динамични пакети обикновенно стават по електронен път. 70% от оплакванията, получени миналата година от Европейската мрежа на центрове за правата на потребителите, се отнасят до туристически услуги и са свързани с неточна и непълна информация, предоставена преди или по време на услугата. Оплаквания се отнасят и за недостатъчно добри услуги. Крайно време е директивата да бъде ревизирана. Сега господин Харбор за една минута. Господин председател, искам да благодаря на комисаря от името на нашата група, но от друга страна като председател на Комисията по защита на потребителите и вътрешния пазар. Считам, че той съвсем на време се появява по време на това пленарно заседание. Искам освен това да кажа нещо и по отношение на един устен въпрос на 3 декември от моята комисия. Много ясен отговор получи това питане, е, отправено към комисията. Считам, че сега разполагаме с време, тъй като в момента и е господин комисаря структурира своите идеи, в което време и ние от моята комисия и от комисията по транспорта бихме могли заедно да помислим по различните въпроси, които повдигнахте и как да напреднем от тук насетне по този въпрос. Имайки предвид естеството, както и цялата промяна в сектора на туризма и всички въпроси, които бяха повдигнати от колегите, всичко това свързано с тази директива би трябвало да бъде наистина много високо като ниво на гаранция, но от друга страна не би трябвало да бъде неподвижно и а, да липсва гъвкавост. Но съм съгласен и с господин а, комисаря, че има много аспекти, а, които потребителите трябва да знаят, когато път, купуват по интернет. Например, безопасността. Дали ако пътуват с деца, а, е безопасен басейна или пък дали е пожарната безопасност на хотела е достатъчно висока. Тоест, необходими са някои начини за маркиране на съответните продукти продукти, за да са запознати с тях съответните потребители. Така че това е едно широко предложение и моята комисия ще ви подкрепи напълно а, с, за едно такова ваше предложение. Благодаря. Председателя господин Клас, минути и половина. Ja, dank u, voorzitter. Dit is nu zo'n dossier waar de... Благодаря, господин председател. Става въпрос за една тема, при което Европейския съюз може да придаде добавена стойност на тези услуги. Разбира се, пътуването за потребителите означава сигурност, те се чувстват спокойни по време на своите почивки. Директивата от 1999 година не е толкова безнадежно остаряла. През последните 20 години хората избират в крайна сметка своето пътуване от някоя брошура и след това го резервират в някоя туристическа агенция. Много по-малко хора си съставят пътуването сами и го резервират в интернет. Разбира се, има и нови феномени, например резервирането на полети в интернет и както и пътуванията с корабите. Трябва да се помисли по въпроса с тези разпоредби, кои видове транспорт и пътувания трябва да бъдат обхванати каква да е правната отговорност, как да бъдат защитени потребителите в случай на обявяване на, на несъстоятелност на организатора или на туроператора. Благодаря ви. Господин Каза. Благодаря, господин председател. Искам да използвам тази възможност да кажа добре дошъл на новият комисар. Както чухме през последните няколко години, бяхме свидетели на значително увеличаване в пакетните туристически услуги. Това, което не се отчита обаче е, че тези услуги се купуват по интернет, където защитата, нивото на защитата, което се осигурява е много по-низко, отколкото защитата, която осигуряват агенциите. Разбира се, тези услуги по интернет са по-ефтини, тъй като те нямат режийните разноски на агенциите. Тук по този начин се създава един дисбаланс в туристическата промишленост. За да се преодолее а, това положение, комисията трябва да гарантира равно третиране, независимо от това, от къде се купуват туристическите услуги потребителите трябва да бъдат еднакво защитени, независимо от това, откъде купуват услугата. Дефинициите и термините трябва да бъдат осъвременени и изяснени. Това се отнася до дефиницията на потребителя, доставчика на услугата, а също така и на всички основни понятия, които влизат в договора между потребителя и доставчика. Според мен, всички те трябва да отговарят на директивата. Независимо от това, как се продава услугата чрез агенция или чрез интернет. Трябва да бъде ясно каква услуга предлага доставчикът. Трябва да бъде ясно какво съдържат пакетите. Сигурна съм, че е, господин комисарят ще обърне внимание на тези въпроси, за да получат потребителите защитата, от която се, е, на която заслужават. Госпожа Снехалова за две минути. Господин комисар, господин председател, е, преразглеждането на директивата за пакетните услуги е свързано с развитието на новите технологии а в областта на услугите. Имам предвид специално интернет, което даде възможност и за развитие на нискотарифните превозвачи, авиокомпании. Всичко това обаче крие и опасности за потребителя. Преди няколко месеца Комисията по въпросите на транспорта зададе въпрос на комисията, свързана с фалитът на една авиокомпания. Пътниците останаха на, за, на летищата без всякакви средства и никой не се погрижи за тях. Комисията трябва да намери решение, за да реагира ефективно а, в защита на потребителя в такива случаи. След няколко случаи започва вакансионният период и ние не бихме искали да се сблъскаме с а, подобни проблеми. Съществуват и други въпроси. Например, защитата на потребителя, който купува услуга чрез посредник, също така и цената на услугите. И накрая нещо по отношение на публичните консултации, организирани от комисията. Според мен, необходимо е тези консултации да бъдат на всички официални езици на Европейския съюз, за да може да се чуят мненията на всички граждани на Европа. Всички граждани на Европа имат еднакво право на информация. Благодаря. Благодаря. Сега а, Фостер. Госпожа Фостер, извинявайте, за една минута. Благодаря, господин председателю. Искам по третата точка от устния въпрос да се засегна и тя е свързана с банкрутите на авиолинии. Наскоро приехме една резолюция, където се говореше за един гаранционен фонд, който да се използва при банкрут за изплащане на обещетение на пътниците. Но създаването на един такъв фонд трябва да бъде финансирано от потребителите, което означава самите билети да са по-скъпи. За мен това е една ненужна стъпка, като се имат преди високите летишни такси, всичките такси свързани с сигурността, които в крайна сметка се покриват от потребителя. Комисията трябва да направи така, че националните въздухоплавателни органи да спазват задълженията, които, да, които са свързани с това да се правят одити на авиолиниите и съответно да отнемат лицензии на авиокомпании, които не изпълняват задълженията си. Моля да призовете националните възхоплателни органи да го направят. Освен това ми се иска, господин комисар, да направите задължителна информация, свързана с рисковете, с, с страховки, както и други механизми за защита. Благодаря. Благодаря, казва председател. Господин Хигин за две минути. Uh, Благодаря, господин председател. Мисля, че всички приветствахме, когато предишният, uh, съобщението на предишния комисар през 2009 година, че е необходимо преразглеждане на директивата, тъй като тя вече не отговаря на изискванията на пътниците в Европа. Има много неща, в които трябва да се преразгледат още един път, защото не отговаря на директивата на съвременните изисквания. Тя не отчита това, че потребителите те по-често сами съставят пакетите си. Не отчита това, че те живеят в една страна, купуват от друга страна, с други закони, друга юрисдикция. Все повече хора сами съставят чрез интернет своите пътнически пакети делът на защитените пътувания спадна от 90 на 60%. Има много агенти, които продават хотелски и други услуги в рамките на така наречените динамични пакети. Ние много често се хвалим с нашите постижения, горди сме с тях. Но ако погледнем как са защитени пътниците, Европейския съюз има най-слабо интегрираният пазар в сравнение с който и да е друг търговски блок в света. Същото се отнася и до отношение на а, примерно а, а, кой носи отговорността. А, ако си купа с а, кредитна карта, имам някакво допълнително допълнителна защита, но не и да кажем в моята страна, в Ирландия. Круз операторите, агенциите, операторите, всички трябва да отговарят на определени изисквания. Имаме нужда от много по-добри, нови, модерни технологии, за да може да прилагаме една нова директива, която да отговаря на всички случаи. Необходима е за по-добра защита на потребителите за всички възможни случаи. Благодаря. А сега господин Курски за една минута. Благодаря. Искам да подкрепя преразглеждането на тази директива. Това е една стара директива, която не отговаря на днешната действителност. Над 50% от потребителите организират своите отпуски и почивки сами и те избират нискобюджетни авиолинии. Обхватът на директивата, според мен, трябва да бъде ясно дефиниран. Не би трябвало да не знаем какво включва директивата и какво не включва. Това не би било добро нито за бизнеса, нито за потребителите. Не мисля, че е добра идея да се разширява приложното поле на директивата, за да се включват така наречените динамични пакети или съпътстващи покупки, защото това ще бъде отразено и в цената на билета, която купува а, пътника. Например, ако си купите хотел с Уизер, веднага след като сте си купили билет от Уизер, това някакси някой започва да го третира като пакет, но дали е това така? защото потребителя трябва да знае кое е покрито и кое не е. Според мен трябва да има едно паневропейско лого, което да бъде записвано от всички. И следващия оратор е госпожа Ранер. Да. Благодаря, господин председател. Аз съм от Австрия където туризмът винаги е играл много голяма роля. Почти всеки от нас е в някакъв начин свързан с туризма и с поемането на отговор, отговорността, която също е от голямо значение за нас. За това благодаря на господин комисаря, който се заема с тази дума още в началото на своя мандат. Сигурността при пътуването е от изключително значение. И сега а, тя има много по-голяма тежест, отколкото преди 20 години. Разбира се, сега има възможност да се използва и интернета с който се е стигнало до промяна на поведението и на самите потребители. Всички граждани искат а, да изкарат една прилична почивка, без да, няма, без да има някакви проблеми. И разбира се, на една разумна цена. И ако има някакви проблеми, те трябва да са сигурни, че ще си получат парите обратно. Не трябва да има значение от това кой къде е резервирал пътуването си, той трябва да бъде третиран по един и същи начин в съответния хотел. Още един допълнителен въпрос по отношение на е, един малък проблем. Има, разбира се, различия при даването на гаранции, при поемането на отговорности от страна на различните авиокомпании. Това е една голяма а, тема. Всички със сигурност са се сблъсквали с този проблем. Надяваме се, че а, комисията ще включи също и а, проблема с авиокомпаниите в своето предложение. Както казах, гражданите повече от всякога в момента имат право на ам, една безметежна почивка. Господин Папа Николао. Господин председател, господин комисар, истинно е, че използването на интернета дава възможност на потребителя по друг начин да избира а, начина на пътуването си. Дава му възможност да пътува, не, да купува не готови а, пакети, паушални пакети, а сам да си създава а, съчетанието от това, това, което иска да купи. В, в тези условия трябва, трябва да си поставиме въпроса, кой ще носи отговорност, когато възникнат проблеми, от кого трябва да се търси сметка. Всичко това с право споменаха много от преждеговорившите колеги и става дума за една директива, която вече много е устаряла. Както знаете, Гърция е а, важна туристическа дестинация и ние се сблъскваме с трудности всеки път, когато трябва да се потърси отговорност някому. Кой да бъде той? Необходимо е системата да бъде е, такава, че да има сигурност за всички, които работят в сектора. Е, необходимо е да информираме потребителите за техните права. Всички, които продават услуги в Европа, трябва да правят това. Необходимо е също така да ги осведомяваме за възможните рискове, за да могат те да упражняват в пълна мяра правата си. За една минута госпожа Рап има думата. То, кирие проедре, τα περισσότερα έχουν υποθεί. Θέλω όμως να εστιάσω σε τέσσερα... Благодаря, господин председател. Вече се каза почти всичко, но искам да се спра на четири пункта. Директивата е вече на 20 години. За едно младо момиче 20 години е прекрасна възраст, обаче за една директива това е много. Необходимо е, необходим е лифтинг, необходимо е е тя да бъде усъвременена. Трябва да се вземат предвид много неща, преди всичко интернет. Интернет ни дава възможност е, да избираме е, пътуванията си, е, курорта си в най-далечни точки на планетата, но разбира се, хубаво е да се размислим за опасностите. Второ, цената потребителят има и право и задължение да се осведоми цената, която дава, дали за нея има правна защита, т.е. дали съществува лоялна конкуренция или не. Третия въпрос е за качеството. В някои страни това, което се смята за отлична хотелска стая, другаде се смята за коптор. И четвърто, сигурността. Хората с много усилия спестяват пари, за да могат да отидат на курорт. Затова наше задължение е да им дадем необходимата сигурност, когато купуват услуги. Сега господин Син Кели. Thank you, Mr. President. Uh, Благодаря. Много колеги посочиха колко е необходимо да има такъв преглед и колкото по-бързо, толкова по-добре. Те споменаха също така, че тази цена ще се плати от потребителя и това е така. От друга страна обаче може да бъде от полза и за потребителите, и за бизнеса. По-специално имам предвид факта, че през следващите няколко години ще има 2 милиона души, които ще надхвърлят 60 годишна възраст в Европейския съюз. Това ще даде една огромна възможност туристическата индустрия да се възползва от желанията на тези хора, за да могат да пътуват безметежно. Ако тази директива включи пълна защита, това би била една отлична възможност тази, този отрасъл да се погрижи за хората на 60 годишна възраст. Подобно на директивата за временното ползване или таймшер, би могла а, да бъде и тази директива положителна и за потребителя, и за промишлеността. Благодаря ви. Следващият оратор. Госпожа Каденбах има думата. Благодаря, господин председателю, господин комисарю. Аз съм майка на едно голямо семейство. И през годините се научих да чета каталозите. И това, повярвайте ми, е голямо предизвикателство. Това е предизвикателство, разбира се, и за самите работещи в агенциите. В тази нова е, директива трябва да бъде застъпен свободния избор на нас като потребители. Трябва да има някакви критерии, които да мога аз да сравнявам като потребител. има цени, които са ам, фиксирани за децата, например за деца до 6 години. Например, обаче за някои ам, туроператори първото дете не е толкова ценно като второто. Е, потребителя трябва да знае какво купува. Той трябва да е защитен, трябва да е информиран и трябва да има единни хармонизирани критерии, по които той да прави своята преценка. Госпожа Штиле има думата. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар. Искам да се присъединя към онези, които говориха за защитата. Това се отнася особено за децата. Във всички хотели Трябва да отчетем промените, настъпили през последните 20 години. Има два въпроса по-конкретно, на които искам да се спра. Това са а, таксите, които се взимат при използване на кредит карти. Обикновено хората използват кредит карти и защото получават защита, когато купуват услуги с нея. Обаче а, много пъти се налагат, се правят отдръжки, а, когато плащате нещо онлайн, фактически значи плащате няколко пъти отгоре. Също важен е въпросът с банкрутите. В Ирландия имахме такъв случай. В случай, когато фирмата банкрутира, трябва да има гаранция. Защото за много семейства това е най-големия разход в годината и те трябва да бъдат по-добре защитени. Благодаря. Благодаря. Пъчетис има думата. Гермас пирмininkė, гермас комисарė. Благодаря, господин председателю, господин комисар. Последните 20 години пазарът на пътуванията се разви много динамично. Все повече хора организират сами пътуванията си, купуват а, е, услуги от различни оператори, доставчици на услуги. Настоящите разпоредби на директивата не включват тези а, пакети, които хората сами правят, т.е. хората пътуват без необходимата защита. Според мен трябва да има много по-ясно приложно поле на, тази, поле на тази директива, за да може да бъдат защитени нашите граждани и да има ясно носене на отговорност, особено в случай на банкрут или на оператор или на агенция. 70 фирми банкротираха последните 10 години и а, хората не можаха да получат своите обещетения. Трябва да се фокусираме върху този въпрос, когато а, правим преглед на директивата. Благодаря. И така, приключихме с процедурата за спонтанни изказвания. Сега давам думата на комисаря. Господин председател, изслушах много внимателно изказванията на почитаемите дами и господа депутати. Много от тях потвърдиха правилността на насоката, подета от комисията. Други повдигнаха важни въпроси, които ни отбелязахме, ще вземем за сведение при по-нататъчните обсъждания по преразглеждането на директивата. Искам да ви уверя, че комисията приема всички тези проблеми много сериозно и е решена да намери най-добрите решения за в бъдеще. В момента сме, така да се каже, в средата на процеса на консултация. Анализираме получената информация от публичната консултация, потребители, бизнеси, страни членки, потребителски организации, всички допринесаха за тази консултация. Ние също така на 22 април тази година ще проведем, проведем семинар на всички заинтересовани, представители на заинтересованите страни, ще разгледаме възможностите за преразглеждане на директивата, включително и въпросите, които бяха споменати в рамките на този дебат. Е, искам да подчертая, че още е рано да решим точно как трябва да решим проблемите. Трябва да уважаваме процеса на консултация. Но а, във всички случаи ще търсиме високо ниво на защита на гражданите на Европейският а, съюз.